Okay, colleagues, can... И така, уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем. Господин Чернецки е тук. Няколко съобщения имам в началото, така че ще можете да си поемете дъх, тъй като бързате от летището, господин Чернецки. Първата точка приемане на дневния ред. Колеги, вероятно сте видяли дневния ред. Вероятно няма възражение. Точка 2. Е Съобщения на председателя. Те са следните. Имате списък е, с официалните езици на днешното заседание. Може да ги погледнете. Заседанието се излъчва по интернет на страницата на Европейския парламент. Утре ще гласуваме, не днес. Напомням ви, утре да си донесете картите за гласуване. Точка 3. Одобрение на протокола от заседанията, които сме имали последните 6 пъти. Ако няма възражение, до края на настоящото заседание протоколите ще се считат за приети. И сега отиваме на точка 4. Освобождаване от отговорност за 2014 година, общ бюджет на Европейския съюз, други институции номинирахме трима докладчици за другите институции. Господин Чернецки има най-много доклади, той първи ще се изкаже. Господин Вистисен също има няколко доклада, той ще се изкаже втори. И госпожа Маковей, тя днес отсъства, мисля, че не се чувства добре. Ако не се лъжа, господин Чернецки ще представи нейните доклади. Господин Вистисен, вие замествате госпожа Макова и е така ли? Добре, господин Чернецки, вие сте първи, представете докладите си. Благодаря, господин председател. Закъснях с няколко минути. Съжалявам. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нека припомня че вече отдавна сме излезли с искане към Европейската сметна палата да излезе своевременно със специален доклад. Европейската сметна палата е постигнала напредък, но все още не е постигнала целта от 18 месеца. По въпроса за приключените разследвания на ОЛАФ, който засяга не само Европейската сметна палата. В доклада си, в годишния си отчет за дейността, Сметната палата трябва да посочи онези случаи, по които институциите или работещите за тях са били обект на разследване. Има нещо много важно и това е въпросът за децентрализираните агенции. Европейската сметна палата трябва да следва член 54 от общия подход и да заплаща за външно аудитиране на агенциите. Трябва да предоставя също така и по-добри насоки на частните аудитори. През 2014 година времето за обществени поръчки, администриране на договорите за одит е възлизало на около 1400 допълнителни часа за децентрализираните агенции. Общият размер на допълнителните разходи за възлагането на одити на външни изпълнители от частния сектор е възлизал на 550 000 евро. Според мен Европейската сметна палата трябва да обсъди този въпрос с агенциите и да намери правилното решение, за да се намали увеличената административна тежест. По въпроса за Европейския омбудсман, тук няма съществени проблеми. Можем само да кажем, че структурата и организацията на службата на омбудсмана, така както са описани в годишния отчет за дейността, не съответстват на органиграмата на страницата на службата в интернет. Омбудсманът поради това трябва да изясни как е организирана службата му към момента. Нека ви дам някои примери. Новите постове и по-точно новият пост на координатор по проверките по собствена инициатива не е посочен в органиграмата. Няма и точно описание на функциите по този пост. Омбудсмана трябва да обясни дали той се вписва в общата структура и да изясни какви са функциите на този координатор. Европейската служба за външни действия вече от няколко години насам повтарям, че продължава да има неравновесия по отношение на националната принадлежност на служителите. Постигнат е някакъв напредък, но има още какво да се направи в бъдеще. Има и още нещо, което от край време е на дневен ред, а именно, че ръководителите на делегации най-накрая трябва да осъзнаят, че имат и оперативни функции, не само политически такива. Доброто управление на сътрудничеството е необходимост по въпроса за подаването на сигнали за нередности трябва да отбележим, че процедурите по подаване на сигнали за нередности трябва да се прилагат към всички дейности, свързани към, с външната политика. Европейският съвет и съветът. Ще започна с онези елементи, свързани с бюджетния контрол. Трябва да кажем, че продължава да има висок процент на неосвояване на средствата по почти всички категории. Съветът е, трябва да разработи ключови показатели за оценка на изпълнението, така че да подобри и бюджетното си планиране. С подобряването на бюджетното планиране, пренасянията в големи размери от един бюджетен ред към друг могат да бъдат избегнати. Накрая трябва да отбележим, че една от основните цели в финансово отношение на Генералния секретарят на съвета за 2014 година бе приключването на проекта Сградата Европа до края на 2015 година. Тази цел не бе постигната. Искаме да знаем какви са разходите свързани с това забавене. Трябва да се вземе предвид политическият аспект на освобождаването от отговорност на съвета и Европейския съвет. Като вземем предвид това, то трябва да кажем, че няма подобрение, няма сътрудничество. Повтарям, няма сътрудничество. Генералният секретар на съвета отговори в писмена форма на поканата от страна на нашата комисия да участва в размяна на мнения през месец януари 2016 година. Той не отговори пряко на тази покана, нито пък и на писмения въпросни, който бе изпратен на секретарията през 2014 година. В съвета просто бе препотвърдена позицията на съвета, а именно, че се обменя финансова информация. Тъй като няма сътрудничество с съвета, предлагам в проекто доклада си да отложим освобождаването от отговорност, както предложих и миналата година. You, Благодаря, господин Чернецки. Сега господин Вистисен той ще представи своите доклади и може да представи и двата доклада на госпожа Маковей. Е, ще се опитам, естествено, казва господин Вистисен. Госпожа Маковей ми е дала своите бележки. Ще ги прочета след като представя моите доклади. Първо ще кажа няколко думи за Европейския економически и социален комитет. Искам да кажа, че имаше много добро сътрудничество между страните по процеса. Искам да благодаря на администрацията на комитета за това, че прави откритост. Като цяло сме доволни от представянето на ЕИСК за фискална година 2014. Освен това, Сметната палата заяви, че ЕИСК не е извършил материални грешки и няма значителни слабости, това е много добре. 95,6% е процеса на освояване и има желание този процент да стане 97%. Този процент вече беше постигнат през 2012 година, така че това ни задоволява и то в голяма степен. Смятаме, че ще има полза да се използват видеоконференциите на по-широка основа, както и подобни други технологии. Това ще доведе и до намаляване на разходите за път. Що се отнася до подаването на сигнали за нередности, смятаме, че ще се приеме съответната разпоредба до края на февруари. Искаме това да стане преди да освободим от отговорност и съка в пленарна зала. Има някои слаби страни, естествено, по отношение на комитета, но не смятаме, че те са кой знае колко проблематични. Смятаме, че в хода на процеса ЕИСъка е направи много за отстраняване на нередностите. От е, комитета получихме няколко искания за технически корекции на предложението за освобождаване от отговорност. Като докладчик аз ще се опитам да включа тези предложения там, където те представят по-добре работата на организацията. Ще осведомя естествено докладчиците в сянка за това си намерение да се надяваме, че ще стигнем до споразумение. По отношение на Съда на Европейския съюз също искам да благодаря за сътрудничеството. 99% е процента на изпълнение от страна на съда. Призоваваме за подобряване на използването на съществуващите ресурси и за доразвиването на нови информационни технологии, за да се подобри процедурата и за да се намали използването на копията на хартия в организацията, както и разходите за писмени и устни преводачи. Сметната палата планира одит на Съда на Европейския съюз и ще даде информация за това как може да се прави една по-добра оценка на счетоводството на, на Съда на Европейския съюз. По отношение на външните дейности на съдиите, информацията в тази връзка беше предоставена през януари 2016 година на Сметната палата, след като няколко пъти призовахме за нещо подобно. Искам да кажа, че за съжаление някои от съдите участват в дейности и събития, които не са споменати в доклада за външните дейности, който ни е предоставен. И ето защо призовавам съда да бъде по-прецизен и да създаде система по силата на която ние да получаваме ясна представа за външните дейности на съдиите от Съда на Европейския съюз. Смятаме, че това ще е много полезно за бъдещия процес на финансовите резултати на съда. И на, на съдиите, естествено искаме да се прецени отново броя на официалните автомобили, който използва съда. Ако това се случи, ако има оптимизация, ще се намали тежестта за данакоплаците и накрая притесняваме се, че правилата за подаването на сигнали за нередности още не са приети от Съда на Европейския съюз. През 2016 година ще следим какво се случва с точно този аспект. Това е моят доклад и сега ще изчета бележките, които са ми дали сътрудницата на госпожа Макова. И първо ще говоря за Европейския надзорен орган за защита на данните. Трябва да преминем към основните аспекти тук. Госпожа Макове естествено благодари за сътрудничеството и ето сега основните аспекти на нейния доклад. По отношение на конфликта на интереси, госпожа Маковей съжалява, че надзорният орган не предостави цялостна информация за своята политика, затова тя призовава надзорния орган да предостави всички биографии и декларации на членовете на персонала, както и на експертите с вторичен характер, които са използвани. Това трябва да стане до края на януари 2016 година. Госпожа Маковей иска да има ясни правила относно политиката на въртящи се врати. Тези правила трябва да бъдат прияти до края на 2016 година. Госпожа Маковей смята, че трябва да се приложат правилата приети през 2015 година от надзорния орган, за да има спазване на разпоредбата на член 22c от регламента за персонала на европейските институции. Надзорният орган е участвал в тръжни процедури, обявени от други институции, но няма достатъчно информация в това отношение. И трябва да има малко повече информация в това отношение, както и за критериите за подбор. Тези критерии трябва да се публикуват на веб страницата на надзорния орган. Миналата година парламента поиска от надзорния орган да даде информация за персонала и за всички човешки ресурси. Тя съжалява, че това не е предоставено като информация и е, призовава съответно надзорния орган да даде е, графика на е, иерархията в надзорния орган до края на 2016 година. Освен това, тя иска да се даде информация за биографиите на националните експерти, които работят за надзорния орган по защита на данните. И тя смята, освен това, че трябва да има публично оповестяване на тази информация. Госпожа Маковей не разбира защо няма прозрачност в това отношение и защо информацията не се публикува на веб страницата на надзорния орган по защита на данните. Толкова за този надзорен орган. И сега по отношение на Комитета на регионите. На първо място Госпожа Маковей благодари за споразумението за сътрудничество между Комитета на регионите, ЕИСК и Европейския парламент. Знаете, че целта на това споразумение е да има оптимизация на използването на ресурсите. Госпожа Маковей настоява спестяванията на средства, проистичащи от това споразумение, да бъдат подложени на средносрочен преглед, за да видим дали се изпълняват целите. И тук има някои критики. Колегата смята, че рисковете, идентифицирани по време на одита и анализа на риска от страна на Сметната палата. Тези два аспекта трябва да бъдат разгледани допълнително. Всички препоръки на одита трябва да бъдат изпълнени и трябва да бъдат взети мерки за поправяне на положението от Комитета на регионите. Правилата за мисиите не са ясни, няма точни цифри в това отношение. Е, колегата иска повече информация относно мисиите на членовете на Комитета на регионите и трябва да има повече информация в годишния доклад е, на Комитета на регионите в е, това отношение. Освен това, трябва да се каже малко повече и за политиката за сградния фонд на Комитета на регионите. По отношение на различните изключения от правилата за обществените поръчки, колегата смята, че трябва да се преразгледа този въпрос, тъй като има известно неспазване на правилата с вътрешен характер или правилата за обществени поръчки. Що се отнася до видеоконференциите, тя смята, че те трябва да бъдат използвани на по-широка основа. Ако това се случи, ще се намалят значително разходите за мисии. И накрая госпожа Маковей смята, че е неприемливо, че Комитета на регионите все още не е решил проблеми с подаването на сигнали за нередности от 2003 година, макар че има съдебни решения в тази връзка от 2014 година, както и резолюция на парламента от 29 април 2015 година. Госпожа Маковей призовава Комитета на регионите да предприеме всички необходими стъпки, за да реши проблемите незабавно и да признае, че онова, което са подали като сигнал съответните служители, било правилно и тази информация трябва да бъде сведена до знанието на всички органи на Съюза. Толкова и по този въпрос. Благодаря, казва по-скоро председателя господин Дерек Вон, благодаря на двамата докладчици, на господин Чернецки, на господин Вистесен, който представи своите доклади и докладите на, на госпожа Маковей. Виждате, че има доста проблеми с докладите на госпожа Маковей. Сега ще дам думата на другите колеги. Те ще имат право да коментират. След това можем да имаме коментари от страна на Сметната палата или пък на комисията господин Здеховски. Благодаря, господин председател. Първо желая да изкажа благодарност на колегите за изготвянето на докладите. Благодаря за това, че вие сте засегнали толкова много теми, които сега можем да дискутираме. Мога да посоча, че Е на удоволствие да се работи тук като докладчик в сянка, защото се вижда, че европейските институции работят добре и оправдават е, това своя реноме. Работата на институциите обаче трябва да намери изражение, да стане видима и в е, очите на европейските граждани, така че аз мога да подкрепя усилията на институциите в тази насока. По тази причина съжалявам, че Европейския съвет и съвета на Европейския съюз, т.е. двата стълба на Европейския съюз понякога, не непременно се съобразяват с това и не оправдават своята отговорност пред гражданите. За съжаление, при освобождаването от отговорност те не си сътрудничат с Европейския парламент. Годишният доклад и отговорите на важни въпроси не се изпращат на парламента, а това са точки, които са свързани с изпълнението на бюджета. Точно такива точки обаче ние не получаваме и за мен това е скандално. Съществуват вътрешни правила във връзка с подаване на информация за нарушения. Също така има и слабости при бюджетното планиране. Всичко това са неща, които оказват въздействие върху дънакоплатеца и върху авторитета на Европейския съюз. Искам да посоча, че този непрозрачен начин на работа е вреден най-вече за европейските граждани – за това обаче трябва да се погрижат европейските институции да бъде променено това положение. Когато говорим за прозрачност, трябва да се вземе предвид работата на Сметната палата и на Европейския омбудсман. Подкрепям проучването на Европейския омбудсман и дейността на Сметната палата. Изрично ги подкрепям, защото със своята работа те допринасят за прозрачността в Европейския съюз. Дали на равнище институции или държави членки през 2014 година и двете институции е, показаха, че работят прозрачно и извършиха значителни економии. Обаче е, Европейският омбудсман трябва по-бързо да приключва своите процедури и последната точка економически и социален комитет. Тук ние бихме отправили някои препоръки към ЕСК. Ще се спра накратко на структурата на ЕСК. Смятам, че структурата е твърде непрозрачна, твърде е, сложна и много често е, работят контрапродуктивно, най-вече когато трябва да се изработват бързи и ясни решения. Много често тогава в ЕИСК е трудно да се получи достъп до документите и анализите подобен начин на управление на ресурсите, за съжаление, твърде закостенял и това е така най-мекия израз, който мога да намеря. Това много често е свързано с хората, които заемат съответните ръководни постове и с добрия географски баланс. Погледнете колко представители има там от така наречените нови държави членки, които заемат ръководни постове. Освен това, процедурите много често са твърде осложнени, твърде продължителни и тук е, бих се спрял по-скоро на службите в чужбина. Там също е, бих си пожелал малко по-ефективна работа на тези институции. Това също беше доста ефемистично изразено от моя страна. For those comments and that contribution. Благодаря ви за коментарите. Господин Солтес. за е, беседо. Благодаря, господин председател. Колегите повече или по-малко казаха онова, което исках да изложа. И аз за това няма да повтарям казаното от тях. Нека се спра още веднъж върху съвета. Липсата на взаимодействие от страна на съвета в рамките на процедурата по освобождаване на отговорност много затруднява работата на парламента. Доверието към европейските институции сред европейските данакоплатци в резултат от това продължава да е ниско. Поради и европейските институции губят доверието на гражданите. Някои дори твърдят, че така се подкопават легитимността на Европейския парламент и доверието към него. Поведението на съвета е явно в разрез с договора за функциониране на Европейския съюз. Липсата на позиция от страна на съвета уж се основава на джентълменско споразумение от миналия век. Всяка година излагаме едни и същи аргументи, но нищо не се променя. Колегата ми Паскал Дюран от името на Комисията по конституционни въпроси изготви доклад за освобождаването от отговорност на съвета за 2014 година. В този доклад се заявява, че от 2009 година милиарди евро са били изразходвани без да бъдат отчетени. Крайно време е съветът и комисията да започнат да си взаимодействат с парламента, така че да получим достъп до необходимите ни данни. Трябва да се промени нещо. Не може всяка година по време на процедурата за освобождаване от отговорност да излизаме все с едни и същи аргументи. Всички трябва да участват в усилията ни за повече прозрачност, включително и Европейската сметна палата. Благодаря, госпожа Каденбах. Благодаря най-сърдечно. Изказвам благодарност към Сметната палата, разбира се също и към докладчиците. Аз е, няма какво да прибавя толкова по същество към казаното до сега. Естествено, ние в някои от докладите и още веднъж благодаря за това на докладчиците, ще поставим фокуса върху някои други точки, ще акцентираме малко повече върху тях. Е, става дума за е, допълнения, за внасене на изменения, обаче аз е, съм сигурна, че както в миналото всичко това ще протече в колегиална атмосфера. И тази колегиална атмосфера бих си я пожелала, както бях беше казано от преждеговорившите и в сътрудничеството с съвета и с другите европейски институции. До сега работата функционираше добре. Мисля, че парламента като представител на европейските граждани има право да знае как се използват средствата на европейските данакоплаци и тук вече ние виждаме, необходимост от подобряване на сътрудничеството с съвета. Пожелавам си, когато следващата година се освобождават институциите от отговорност за 2015 година, в проект от докладите да се предвиди освобождаване на отговорност на съвета. В политическо отношение аз е, проявявам надежда и смятам, че ще намерим необходимите пътища да отговорим на нуждите на дългоплаците. И още нещо, ние сме много доволни от работата както на нашите институции и агенции, така и на Сметната палата. И, е, необходимостта от ефективно използване на данъчните средства. Всъщност е, това е много важно, но не трябва да забравяме нашите цели. Това е, обаче не означава линейните съкръщения да бъдат наша гордост. Ние трябва да имаме винаги предвид какви задачи възлагаме на другите институции, на агенциите, на е, Сметната палата и дали те разполагат с необходимите бюджетни средства за изпълнение на тези задачи институции по най-коректния начин. Така че ще трябва е, дори когато се стремим към най-добро освояване и използване на средствата, да не забравяме основните цели. Така че мисля, че тук едва ли е най-добре да се съкръщава персонал, е, без обаче да се знае какви са точно е, разходите на европейски средства. Okay, I don't think there's anybody благодаря. Не виждам представител на комисията, палатата или съвета, които искат да се изкажат. Повечето коментари бяха по въпроса за съвета, за липсата на взаимодействие и прозрачност. Не може всяка година да продължаваме с едни и същи разисквания. Трябва да намерим решение Нямаше, според мен, въпроси отправени пряко към двамата докладчици, но ще ви дам думата за заключителни думи в края на тези разисквания. Господин Чернецки. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на всички колеги, които взеха думата до този момент. Съгласен съм с господин Знеховски, също с господин Золте, с госпожа Каденбах. Призивът на господин Здеховски и на господин Солтес по отношение на прозрачността при Европейския съвет беше съвсем правилен – Аз съм депутат в Европейския парламент от много години и смятам, че това е една безкрайна история. Ние говорим за този проблем от много години и Европейският съвет не взема отношение. Има една полска пословица в тази връзка. Може да се говори на картина на стената, но картината няма да ви отговори по същия начин мога да се изразя и за Европейския съвет. Европейският съвет желае всъщност не желая да приеме нашите предложения за по-висока степен на прозрачност. Това обаче е много важно за европейския дънакоплатец, защото той изисква точно това. И както госпожа Каденбах, аз също искам да изразя надежда, че след една година ситуацията ще се подобри. Ние трябва да не изоставаме тази надежда. И може би моите надежди са малко по-малки, отколкото тези на госпожа Каденбах, но аз искам тя да има право, а не аз. Благодаря. Okay, thank you for that, Благодаря ви, господин Вистисен. Just thank all my colleagues. Нека само благодаря на всички свои колеги, които участваха в работата по текста, у нези, които искат да внесат изменения, моля да го направят колкото се може по-бързо. Ще се опитам да постигна широк консенсус по компромисните изменения. Искам да отчета в доклада повечето ваши гледни точки. Затова, моля, кажете ми ако смятате, че сме пропуснали нещо, с удоволствие ще участвам и в по-нататъчната работа по процедурата от освобождаване, по освобождаване от отговорност. Благодаря ви, нека ви припомня какъв е графикът. Крайният срок за внасяне на изменения е 4 март. Гласуването в Комисията по бюджетен контрол е на 22-23 март. Гласуването в пленарната зала ще се състои през месец април. С това приключваме по тази точка. Преминаваме към следващата освобождаване от отговорност за 2014 година на европейските агенции. Аз съм работил по тази тема, за това сега ще се изкажа и аз. Благодаря първо на всички докладчици в Сянка за тясното взаимодействие по работата по всички тези доклади. В днешното си изложение ще се спра върху хоризонталните въпроси, след това ще се спра върху два-три въпроса, свързани с отделни агенции. Първо, важно е да сме наясно с функциите на агенциите, Както упоменаха някои колеги преди малко, тези агенции изпълняват важни функции, предоставят важни услуги на гражданите на Европейския съюз. Не бива да ги разглеждаме като структури, които не правят нищо. Що се отнася до процедурата по освобождаване от отговорност, тази година нещата са по-добри. Европейската сметна палата не излезе с становища с резерва. Имаше и много по-малко коментари в сравнение с изминали години в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. Наскоро се срещна комитетът на постоянните представители. Той взе решение да освободи от отговорност всички агенции. Това са добри новини от страна на съвета. Факта, че той освобождава агенцията от отговорност, показва, че всички те са постигнали напредък. По хоризонталните въпроси ще се спра върху бюджета и бюджетното планиране. Ще говоря също така, нещо, което упоменавам и в текстовете си, пренасенията, както планираните, така и непланираните такива. Повечето пренасения са планираните, тъй като агенциите работят по многогодишни програми. Когато има проблеми с агенции, които правят пренасения в свръхвисок размер, то тези агенции трябва да работят за решаването на тези проблеми. В докладите си упоменавам и това колко е важно агенциите съвместно да ползват услуги и да постигнат взаимодействие помежду си. Така ще се подобри качеството на предоставените от тях услуги ще се повиши и ефикасността на агенциите, тъй като ще се постигнат економии от мащаба. Не се спирам върху отделни агенции, но много от агенциите си взаимодействат – споделят ресурси. В докладите си ги насърчавам да задълбочат това свое взаимодействие, за да се повиши още повече ефикасността и да се реализират още по-големи економии. В доклада си опоменавам и ефикасното управление на ресурсите. Агенциите се оплакват от това, че от тях се очаква да съкратят служителите си с 5% и освен това да създадат и резерв за преразпределяне на служители. В доклада си изисквам от комисията да проучи възможностите за альтернативно решение за резерва за преразпределяне на служители. Упоменавам и равновесието между половете, най-вече на висши ръководни постове. Ако погледнем общия контекст, то ще видим, че има разлики между отделните агенции. Някои са постигнали добро равновесие между половете на тези длъжности, други не. Призовавам за напредък по този въпрос. Спирам се и върху конфликтите на интереси и прозрачността. Признавам, че над 80% от агенциите са разработили стратегия за борба срещу измамите. Три агенции, сред онези, които нямат такава стратегия, заявяват, че през 2016 година ще я разработят. Трябва да приветстваме това. Нека и работим за това такава стратегия да бъде разработена. Радвам се, че всички агенции са разработили политики за предотвратяване и управление на конфликти на интереси. Тези политики са приведени в съответствие с насоките на комисията. Посочвам също така, че над 90% от агенциите разполагат и с политика на публикуването на автобиографиите и декларациите на интереси на висшите си ръководни служители и на външните експерти. В някои агенции продължава да има проблеми в тази област, призовавам ги да предприемат необходимите действия, така че системите за контрол върху конфликтите на интереси и системите на прозрачност да функционират добре в бъдеще. Изисквам от Сметната палата да направи оценка на резултатите от работата на агенциите. Тук в Комисията по бюджетен контрол признаваме, че трябва да се премине към система ориентирана към постигането на резултати. Това признава и Сметната палата. Агенциите също трябва да участват в този процес. Резултатите и от тяхната работа трябва да са по-добри в бъдеще. Мисля, че Европейската Сметна палата трябва да излезе с необходимия анализ. Спирам се и върху въпроса за видимостта и комуникацията някои колеги вече опоменаха, че въпреки, че агенциите вършат огромна работа, при това отлична работа, мнозина не са запознати достатъчно с техните функции. Някои агенции могат да работят повече за справянето с този проблем. Някои от тях вече ми докладваха, че са предприели необходимите действия, но има още много какво да се направи. Затова и призовавам агенциите да излязат с конкретни предложения, за да видим наистина какво предприемат, за да повишат видимостта си и да комуникират по-ефикасно с обществеността споразумението за седалището на агенциите. В миналото това бе проблем. Към момента около 4 агенции не са сключили споразумение за седалището с приемащите държави членки. Призовавам ги да приключат преговорите по това споразумение. В повечето случаи проблемите по-скоро са на ниво държави членки, а не на ниво агенции. Има и още един въпрос, който през изминалите няколко седмици доста често бе на дневен ред. И по-точно въпросът за това, кой заплаща разходите за външния одит на агенциите. Агенциите смятат, че разходите трябва да бъдат поети от Европейската сметна палата. Палатата пък смята, че агенциите трябва да поемат разходите за външните одити. Има известна неяснота по този въпрос. В общия подход се споразумяхме за това Европейската сметна палата да поеме разходите, но тя пък се позова на други правила и насоки, които биха могли да бъдат изтълкувани така, че агенциите трябва да поемат разходите. В докладите си не се спирам на този въпрос, но ще внеса изменения, в които ще посоча, че е необходима повече яснота и че проблемът трябва да бъде решен в бъдеще. Това бяха общите ми бележки по доклада по хоризонталните въпроси. Сега ще се спра по-конкретно върху две агенции. В миналото съм упоменавал, че за всички агенции е издадено аудиторско становище без резерви. По двете агенции, върху които ще се спра, Сметната палата е излязла с някои уточнения, въпреки становището си без резерви. Първата агенция е Еолиса. Тук има проблем с стойността на активите, пренесени, прехвърлени от комисията на Еолиса, най-вече за разходи за информационни технологии. Трябва повече яснота по този въпрос. Втората агенция е Европейският институт за иновации и технологии. Става въпрос за мандата на този институт. Предвидена е стойност на финансирането от негова страна в размер от 25% от разходите на субектите, които финансира. Това е въпрос, който отново се повдига в последния доклад на Сметната палата. Това бе всичко от моя страна по отделни агенции. Както казах, съветът е препоръчал да бъдат освободени от отговорност всички агенции. Европейската сметна палата е излязла със становище без резерви за всички агенции. Затова и в доклада си препоръчвам те да бъдат освободени от отговорност за финансовата 2014 година. Надявам се, че не бях прекалено подробен и пространствен. Сега вие имате възможност да вземете отношение, ако желаете. Thank you, Derek, for your excellent speech. Господин Здеховски, благодаря, Дерек, за отличното ти слово. Няма какво толкова да кажа. Всъщност, шегувам се, защото тук представлявам Тамаш Дойч. Той иска да каже нещо за освобождаването от отговорност на агенциите. И така, зачитам. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и на секретарята за доброто сътрудничество. Мисля, че господин Дерек Вон свърши отлична работа и неговите доклади представят цялостна и подробна картина на дейността на европейските агенции. Особено, що се отнася до изпълнението на бюджета и финансовото положение. Тази година няма становища с резерви или особено мнение, което е много добра новина. Сметната палата подчерта на срещата на мрежата от агенции, че като цяло има много по-малко проблеми с агенциите, отколкото в изминали години – и е, съответно няма толкова много коментари в доклада на Сметната палата. Две от агенциите обаче е, имат мерки, които ще трябва да изпълнят в последствие. Това обаче не оказва въздействие върху мнението на Сметната палата относно техните финансови отчети. Съответно, няма съмнение относно достоверността на техните отчети. Ето защо докладчика предлага всички агенции да бъдат освободени от отговорност. Това е резултат от техния общ подход и от многото усилия предприяти от агенциите през последната година. Аз напълно подкрепям докладчика в искането му да освободи от отговорност всички агенции и смятам, че това е отличен успех и за агенциите, и за Комисията по бюджетен контрол. Вярвам, че през идната година ще се въведат допълнителни мерки, най-вече във връзка с ефикасността на системите за вътрешен контрол. Надявам се, освен това, че агенциите ще продължат по пътя, по който поеха през изминалата година – Това е позицията на Томаш Дойч. И сега моята позиция. Видимост и комуникация за всички агенции. Няма как да се даде освобождаване от отговорност, ако няма прозрачност и видимост. Това е моята позиция и затова искам да се обърна към всички агенции. Видимост и комуникация с хората, с нас като депутати, с европейските институции. Толкова от мое име, благодаря. Thank you. Uh, else? Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо по отношение на агенциите? Комисията, може би, ако правилно разбираме оратора. Um, thank you, chair. Благодаря, господин председател. От името на комисията няколко думи за бележките в предложението за резолюция. Комисията съжалява за начина по който се използва резерва за преразпределение с цел да се намали персонала с 5%, това трябва да го кажа. И на второ място за 2014 година, в частност, възможността за отделно разглеждане на тези агенции, които се финансират от индустрията. Председателя – може ли да кажете кой трябва да плаща за външния аудит? Защото в моята презентация аз казах, че това е голям спор между Сметната палата и агенциите. По този въпрос аз бих заявил, че трябва да разгледаме допълнително проблема. По отношение на използването на резерва за преразпределение с цел постигне намаление на персонала с 5%. Споменавам отново, че съобщението на комисията от 2013 година задава рамката за персонала за агенциите за периода 2014-2020 година. В тази рамка трябва да се постигне намаление с 5% на персонала. Това е включено в междуинституционалното споразумение. В това съобщение от 2013 година комисията прави разлика между три вида агенции. Агенции, които работят на пълна скорост, агенции с нови задачи и новопоявили се агенции. Става ясно от междуинституционалното споразумение, че трябва да постигнем намаляване с 5% на персонала за всички агенции като цяло. Резерва за преразпределение е необходим за да се изпълнят, да се задовлетворят, задоволят по-скоро нуждите на втория тип агенции, унези с нови задачи. Няма как съответно да се избегне ситуация по силата на която първия тип агенции, работещи на пълна, пълна скорост, ще трябва да допринесат малко повече, а Онези с повече задачи, от тях ще се изисква да допринесат по-малко към това 5% намаляване на персонала. За комисията е много важно да се повиши ефикасността на действията, за да се постигне съответната цел за намаляване на персонала. Искам да препотвърдя, че комисията в момента проучва възможности за предоставяне на услуги на агенциите. Освен това, засиленото сътрудничество между агенциите ще помогне, за да се реши проблема до известна степен. Радваме се, че ще има заседание на 14 март на междуинституционалната група за агенциите. Както знаете, на комисията е възложена задача от името на работната група да изготви анализ за това как да се постигне по-голяма ефикасност и с удоволствие искам да съобщя, че документа по който работим е на последен етап от работата и ще бъде изпратен на парламента и на съвета своевременно и достатъчно рано преди да се заседава следващия път в рамките на групата. И накрая по отношение на тези минус 5%, искам да спомена, че това е рамка в съобщението от 2013 година, но, но това изискване не се прилага сляпо. Както и вие отбелязахте, всяка година в рамките на бюджетната процедура бюджетният орган разглежда нуждите за, за идната година и съответно той е правил промени е, към съобщението на комисията, когато това е било необходимо. В междуинституционалното споразумение се казва, че тази цел за намаляване на, на персонала с 5% е без влияние върху бюджетните права на парламента и на съвета. Още по-важно е, и това трябва да се спомене, че, що се отнася до комисията, ние смятаме, че има допълнителни нужди, които са възникнали в контекста на миграционната криза и ето защо предложенията на комисията за агенциите като Европол, Фронтекс е, и ЕАСО, предложения за, за значителна нова подкрепа, е, ние смятаме, че, че тези предложения са добри и тези увеличения е, излизат извън рамката на целта за намаляване с 5%, тъй като е, това, което се случва в момента, нямаше как да бъде предвидено по време на сключването на междуинституционалното споразумение. По отношение на агенциите, които се финансират от такси и възможността да има отделно третиране за тези агенции, това е един легитимен въпрос. Комисията е готова да разгледа този въпрос по-подробно. Ясно е, че агенциите, които частично или в пълна степен се финансират от индустрията, представляват специален случай. Те имат пространство за маневриране, защото когато се увеличи натварването, принципно и таксите, които те събират от индустрията се увеличават и ето защо такова увеличение няма въздействие върху европейската субсидия. От друга страна, обаче, трябва да останем внимателни, защото не трябва да има твърде голяма тежест по отношение на таксите върху економическите оператори. Комисията е готова да разгледа възможности за проявение, проява на гъвкавост. В това отношение отново трябва да спомена, че международната група, междуинституционалната група е възложила на комисията да изготви така наречения фиш. Работата по него ще приключи в идните няколко дни и той ще бъде изпратен на парламент на съвет в идните седмици. В този документ или фиш комисията ще разгледа възможността за промяна и приспособяване на, на персонала в тези агенции спрямо натоварването им. Това трябва да стане възоснова на разумни, солидни показатели, естествено. И тук не трябва да се изключва възможността тези агенции също да потърсят по-голяма ефикасност. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва Дерек Вон. Това бяха много полезни коментари, особено като се има предвид, че има гъвкавост предвидена в рамките на резерва за преразпределение, както и по отношение на таксите, независимо дали става дума за агенции, които са напълно или частично финансирани от индустрията. Мисля, че агенциите ще поговорят малко повече по този проблем. Би било добре да ни дадете информация за това кой плаща за, за външните одити, тъй като това е тема, която много се обсъжда през последните няколко седмици в разговорите между агенциите и Сметната палата. Няма никой тук от сметната палата. Някой иска ли да каже нещо по тези въпроси преди да приключим? Не, значи заключителни бележки. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Мисля, че работихме в дух на добро сътрудничество. Искам да благодаря на секретарията. Той свърши отлична работа при изготвянето на тези доклади заедно с моите сътрудници. Мисля, че всички работиха много добре. Искам да благодаря на Сметната палата, естествено, за докладите. Искам да благодаря на агенциите за сътрудничеството, тъй като те е, постигнаха голям напредък през последните години по отношение на своите бюджети. И отново казах, ще препоръчам да има освобождаване от отговорност за всички агенции. И има напредък, това не означава естествено, че не може да има допълнителни подобрения в бъдеще. Все още има въпроси, които трябва да се обсъдят, като тези, които току-що очерта комисията в е, съобщенията ще се говори за видимост. Ако се даде освобождаване от отговорност, може тази информация да се публикува на страниците на агенцията. Защо не? Така че има още възможности за подобрение. Да се надяваме, че ще има такива подобрения, но наистина прогресът е голям в последните години и така приключваме по всички тези въпроси. И сега преминаваме към следващата точка. Специалният доклад освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 година. Този доклад се нарича надзора на ЕС върху агенциите за кредитен рейтинг, добре установен, но все още не напълно ефективен. Господин Вали току-що пристигна. Господин Томи е тук от Сметната палата. Той ще представи доклада на палатата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, благодаря ви за отправената към мен покана да представя специалния доклад на Европейската сметна палата номер 22 от 2015 година за Европейския орган за ценни книжа и пазари ЕСМА. За мен е удоволствие да си взаимодействам с вашата комисия, да ви предоставям уместна и актуализирана информация за нашата работа. Високо оценявам и работния документ, изготвен от вашия докладчик, господин Вали. В този документ – подробно и ясно са изложени основните констатации на Сметната палата. Той е добра отправна точка за по-нататъчни разисквания. В момента в Европейската сметна палата в рамките на реформата, която провеждаме, работи екип от специалисти по въпросите на финансовия надзор в Европейския съюз. Вече сме изготвили два доклада за двата надзорни органа ЕСМА и Европейския банков орган. Миналата година пък излязохме със специален доклад за финансовата подкрепа за държави, изпаднали в затруднение. Последният ни доклад бе публикуван миналата седмица. Той е посветен на техническата помощ, предоставена на Гърция и координирана от комисията. С удоволствие скоро отново ще участвам във ваше заседание, за да ви представя констатациите в последните два доклада, които упоменах. Сега ще направя преглед на одита на ЕСМА, както и преглед на констатациите в специалния доклад на палатата номер 22. В рамките на одита си зададохме въпроса доколко добре е било управляван доколко добре е бил управляван надзорът върху европейските кредитни агенции за кредитен рейтинг. Както знаете, по време на финансовата криза тези агенции бяха обект на критика, бяха обвинени за това, че са допринесли значително за проблемите на финансовите пазари, че не са гарантирали прозрачност на оценките си и че са били и жертва на конфликти на интереси. Агенциите за кредитен рейтинг са от интерес за инвеститорите, за онези, които участват на капиталовите пазари и пазарите на облигации. Понякога дори те заменят извършването на надлежна проверка на инвеститорите. Понякога тези агенции са от полза не само за банки и отделни инвеститори, дори заменят и иземват функциите на цели държави. Ние подложихме, Европейският съюз, извинете, се опита да се справи с всички тези проблеми, като преразгледа и преработи съответната нормативна уредба, за да повиши тяхната подотчетност през 2011 година бе създаден органът ЕСМА като част от Европейската система за финансов надзор. Този орган разполага с правомощия за регистрирането, на агенции за кредитен рейтинг в Европейския съюз, за надзора върху тях и тяхното санкциониране. Този орган работи за надзора както върху агенции за кредитен рейтинг, така и върху търговски депозитари. В своя доклад ние се спираме единствено върху агенциите. Подлагаме на анализ процеса на регистриране на новоочредени агенции Подлагаме на анализ също така и работата за надзор по отношение на анализа, оценката на риска и прозрачността. Какви са констатациите ни? Заключваме, че към момента агенциите за кредитен рейтинг могат да се регистрират по-лесно и по-бързо, но процедурата продължава да е тромава. Това се дължи най-вече на разделянето на регистрационния процес на две фази. Това е в съзвучие с изискването по новия регламент на Европейския съюз. Установихме също така, че регистрирането от страна на ЕСМА не е достатъчно за приемането на агенциите за кредитен рейтинг в евросистемата. За това тяхно приемане има допълнителни критерии. В резултат от това само 4 от общо 23 агенции, регистрирани от ЕСМА, са приети от евросистемата. Що се отнася до надзорната дейност, установихме, че ресурсите за надзор на ЕСМА не са били коригирани така, че да се отчетат допълнителните изисквания по нормативната уредба. Тази липса на ресурси отчасти води до недостатъчно пълна документална следа, води и до положение, при което области, в които има голям риск, не са обект на достатъчен анализ и надзор. ЕСМА е създал отделна база данни онлайн, с което се дава възможност за хармонизиран и широк достъп до информация за рейтингите, извършени от агенциите. Въпреки това има някои опасения във връзка с ефикасността на публичното оповестяване, както и във връзка с липсата на адекватни проверки от страна на ЕСМА на данните, които се въвеждат в тази база данни. Не винаги ЕСМА прави възможно извършването на надлежна проверка от страна на потенциалните ползватели на кредитни рейтинги. Това засяга методологията, описанието на отделни модели и допусканията. Излязохме с набор от препоръки, чиято цел е да се повиши качеството на документирането на надзора, да се даде по-голяма възможност за проследяемост на процеса на установяване на риска и да се сподели информация за някои важни аспекти, свързани с методологията на агенциите за кредитен рейтинг. Що се отнесе до потенциалните конфликти на интереси, много важна и чувствителна област, препоръчваме ЕСМА да засили дейността си по контрол върху информацията, получавана от агенциите за кредитен рейтинг. След извършения от нас одит, сме убедени, че ЕСМА ще постави надзора на върху агенциите за кредитен рейтинг на една стабилна основа. Въпреки това има възможности и за по-нататъчни действия за подобрение. Ако изпълни препоръките от нашия доклад, ЕСМА ще бъде по-добре подготвена за извършването на ефикасен надзор. Ви за вниманието с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Председателят Думата има докладчикът господин Вали. Господин председател, първо искам да изкажа благодарност на представителите на Сметната палата. Беше представен от тяхна страна много подробен анализ. Ние също споделяме изводите в този анализ. Въпреки това искам да се концентрираме върху някои важни аспекти, където има подобрения. Искам да подчертая как ЕСМА в много кратко време въведе процедура за регистрация за агенциите. По този начин финансовите пазари можаха да бъдат осигурени. ЕСМА подчертава, че ще трябва да се развива тази процедура. В момента все още няма методика за регистрация, която да е единна и може би това е най-големият проблем. Аз мисля, че един стандартизиран метод тук може да даде по-добра гаранция да се използват еднакви параметри при регистрацията. По тази причина съвсем систематично ще трябва да се извърши анализ на рейтинговите агенции чрез депозитарна система, за да могат да бъдат проверявани отделните процедури. Това се отнася най-вече и за установяване на риска. Това е вторият аспект, който искам да засегна. Процесът на установяване на риска трябва да бъде прозрачен, ясен и да дава възможност за обратно проследяване. Процедурите са вътрешни, по същество решенията във връзка с оценката на риска се е, съобщават на заседания, без да се посочват е, мотиви за тяхното изготвяне. Аз обаче смятам, че трябва да има документация и то доказателствени документи, за да бъдем сигурни, че е извършен наистина основен анализ. В момента обаче няма такава система, защото наблюдаваните агенции са само 26. Една информационна система трябва да бъде и може да бъде по-добро средство за управление на тази система, за осигуряване на прозрачност и обратно проследяване, когато става дума за решение за установяване на риска. Аз мисля, че е необходимо ефективно подобряване на вебсайта на ЕСМА трябва да има по-добър достъп до наличната информация. Като тук акцента се поставя върху прозрачността. Всички мерки и всички относими документи трябва да са достъпни. Някои исторически факти показват как е, е, изтичането на информация за конфликти на интереси може да доведе до спекулации и изкривяване на пазара. Трябва да се защитават инвеститорите, но от основно значение е да има подходящ контрол и подходящ надзор. Аз мятам, че е, не ЕСМА е отговорен да следи рейтинговите агенции, обаче трябва да следи спазването на процедурите там и прилагането на правилните процедури, също така рейтинговите агенции да не бъдат изложени на, рейт... на политически натиск. Последните случаи от Польша и Италия могат да бъдат пример за това, което току-що казах. Установяване на риска, това е изключително ефективен инструмент и може да служи за психологически натиск. Спекула спекулациите не трябва да се използват като оръжие, за да могат да бъдат потискани демократично избрани правителства, да изпълняват определени решения, служащи на определени интереси. Става дума за типологията на рейтинговите агенции. Тук е, ЕСМА не разполага все още с необходимата терминология, понякога се стига до двузначност, но и до структурна изостаналост. Затова някои аспекти все още не са били обект на проверка. Смятам, че комисията ще предостави необходимите инструменти за ЕСМА. Първо, изясняване и второ, терминология. След това е, всъщност е, в заключение искам да засегна най- е, чувствителната точка. Става дума за четири агенции, които са санкционирани. Те бяха класифицирани като второстепени, мисля, че това води до изкривяване на конкуренцията. Европейската Централна банка и комисията трябва да отсредят тази деформация. Това е което искам да посоча и то е включено в работния документ. Очаквам предложение от колегите. Благодаря на ЕСМА и на Сметната палата за доброто сътрудничество. Uh, Благодаря, господин Вали. Тук има и представител на ЕОЦКП. Вероятно той ще поиска да се изкаже. Преди това обаче ще дам думата на колегите. Знам, че госпожа Яла Сендер иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на представителя на Сметната палата, господин Боруца, за този доклад. Искам да изкажа и благодарност на колегата Вали, който прояви много голям интерес към тези теми и посочи и най-големите проблеми при тях. Искам да се спра на някои аспекти и да направя някои препоръки, може би да коментирам и някои препоръки на Сметната палата. Комисията също може да се спре на тях. Първо искам да посоча следното. Тук в парламента ние желаем обикновенно да се подкрепят и по-малките единици, например малки и средни предприятия. Опитваме се да създадем баланс в противовес на тенденцията към централизация. Защо? Защото опитът показва, че по-голямата концентрация води до по-големи рискове, е, ако една голяма структура се провали, това вече засяга цялата система. От друга страна, аз имам впечатление, че малките структури отговарят в по-голяма степен на нашите изисквания – към четирите агенции, които работят в рамките на ЕСМА. Моят въпрос към Сметната палата е следният. В рамките на вашите препоръки, и тук може би комисията би могла да вземе отношение тук, как виждате възможния път за по-добър баланс, за да се гарантира конкуренция, и как тези малки структури биха могли да помогнат за създаване на по-добър баланс. И още един въпрос. Вие твърдите, че ресурсите на ЕСМА са твърде ограничени и недостатъчни. Това посочва и Сметната палата. Предвид големия брой разпоредби, изисквания, обратно проследяване и така нататък. Затова въпросът ми към следната палата е следния. Когато твърдите, че ресурсите са недостатъчни, какво имате точно предвид? Къде могат да се е, внесат корекции? И последен въпрос. Естествено, тези неща се случиха неодавна, но в рамките на дебата за Брексит имаше едно решение в е, края на седмицата решение на съвета. Как изглеждат нещата с економическото и политическо управление, дали то не се поставя под въпрос. Това е въпросът ми към Сметната палата. След всички тези заключения ще трябва да има и заключение специално за ЕСМА предвид новата ситуация с Великобритания, където могат да възникнат нови пропуски, ако можем така да ги наречем, по отношение на економическото управление. Благодаря. Не виждам други колеги, желаящи да се изкажат. За това ще дам думата на представителя на ЛЦКП. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати, уважаеми госпожи и господа. Благодаря на Сметната палата за този доклад. Приветстваме подобни доклади. Знаете, че 4 години вече се занимавам с надзора на агенциите за кредитен рейтинг. Искам да представя работата на ЕОЦКП в началото от 2011 година насам и след това искам да кажа няколко думи във връзка с тревогите на депутатите и на Сметната палата. На първо място, не забравяйте, че регламента за агенциите за кредитен рейтинг през 2011 година беше съвсем нов. Това беше една индустрия, която беше напълно нерегулирана и трябваше тя да бъде подложена на надзор от напълно нова организация. Така че Сметната палата отчита този е, факт и се казва, че има много възможност за подобрение в рамките на първите години, след първите 4 години. Какво направихме? Значи трябва да има регистрация, за да може една агенция да публикува информация за кредитен рейтинг в Европейския съюз. Доколкото знаем, в момента има 26 такива агенции за кредитен рейтинг. Тук се включват най-големите като Fitch, Moody's и Standard Poor's, например, както и други. След регистрацията ЛЦКП има пълни права на надзор, както всички национални компетентни органи, така че можем да отидем на място, можем да изискаме искаме промени в корпоративното управление, промени в политиките, в процедурите и в крайна сметка имаме право да е, публикуваме санкции, както направи ЛЦКП през 2015 година. В същото време, и това се отчита от е, Сметната палата, правната рамка все още не е завършена от първия регламент за агенците за кредитен рейтинг насам има две промени, познати като CRA 2 и 3, те не са изпълнени. По силата на тези промени ЕЛЦКП получава нови задачи и права. Само, че тук работата още, както казах, не е приключила. Например, ще има една платформа, която ще се появи през тази година. Нейната цел ще бъде инвеститорите да могат да сравняват рейтинги, но тази платформа още не съществува. Освен това, ще има информация относно таксите, които агенциите налагат на своите клиенти. Тази информация ще се появи през 2016 година. Сметната палата трябва да отчете този факт. По-конкретно по препоръките, и благодарим на Сметната палата за, за тези препоръки. Между другото, та, една от тревогите е свързана с липса на ресурси, което пък от своя страна води до липса на надзорна дейност от наша страна. Вече обяснихме на палатата, че ЛЦКП прие подход основан на риска, що се отнася до надзора на агенциите. Много от разпоредбите са свързани с най-високо рисковите агенции. ЛЦКП следи най-рисковите агенции от самата регистрация, от там нататък следим за конфликт на интереси, следим за това конфликта на интереси да бъдат отстранени или да бъдат смекчени в максимална степен. Следователно ЕОЦКП полага много усилия за да има правилно регистриране на агенцията за кредитен рейтинг, те да отговарят на всички правила, да има независими е, неизпълнителни директори и така нататък. Е, въобще всички въпроси, които създаваха проблеми в миналото, когато нямаше регулация. Естествено, помагат ни и независими анализатори. Ние в началото искахме да се погрижим основата да е, да е положена за работата на тези агенции. Продължихме след това да работим за методологията за агенциите за кредитен рейтинг. Знаете, че ЛЦКП, както и други публични органи, има право да се меси по отношение на рейтингите, но не и по отношение на методологията, не по съдържание. Ние полагаме усилия процеса на публикуване на рейтинги да отговаря на сотената процедура и е, следим за това естествено методологията да се прилага както трябва, ако се наложи да бъде променена. Имаме документ посветен на валидирането на методологията. По силата на този документ се казва, че агенциите трябва сами да преразглеждат своята методология в случай, че тя не отговаря на целите, защото методологията е в гръбнака, тя е гръбнака на целият този процес. Искам да кажа, че няма пропуск в нашата надзорна дейност. По отношение на коментарите, свързани с публичната база данни, където всички граждани и инвеститорите да намират информация за агрегираните данни, публикувани от агенциите, обяснихме на Сметната палата, че настоящата база данни отговаря на съществуващия регламент. Разбираме, че може да има ползи от подобряване на тази база, ползи за инвеститорите, но същото време ЛЦКП е обвързана от регламента, който е в сила. Можем да обсъдим подобряване на, на базата, но мисля, че правим това, което ни е наложено в момента. Това зависи, е, това всъщност въжи по-скоро и за регистрацията. Процесът по е, регламента може и да е малко тромав. В същото време обаче смятаме, че процес на регистрация ни дава възможност да е, проверим как работи една агенция, как е създадена тя преди тя да започне да публикува рейтинги, преди да излезе на пазарите. Естествено, готови сме да подобрим процеса, но не искаме да се стига до там, че да има ниско качество на работата на, на, на агенциите. Има много моби от страна на, на агенциите и е много важно да, да проверим всяко искане по силата на всеки един параграф от, от регламента. И накрая възможността ЛЦКП да вземе предвид административната тежест за малките и средните предприятия. Може да си представите, че в една група от 26 агенции за кредитен рейтинг има доста малки и средни предприятия. СКП по силата на регламент има възможност да прилага различни изключения. Например, по отношение на изискването за ротацията на анализатори или независимостта на неизпълнителните директори. За всеки конкретен случай взимаме решение дали е са на лице съответните обстоятелства и така нататък и така нататък. Освен това, имаме и регулаторните технически стандарти, които изискват таксите, които агенциите плащат на ЛЦКП, да бъдат такива, че да бъдат поносими и за онези, които имат оборот, онези агенции, които имат оборот по-малко от 10 милиона евро. Е, знаете за така наречения регламент е, ниво плюс 2. Той ще помогне да има още по-добра регулация на агенциите за кредитен рейтинг и така ще приключа. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. Много подробна информация ни дадохте и тя ще е много полезна за депутатите. Преди да дам думата на докладчика за заключителни слова, господин Томи, искате ли да кажете няколко думи, особено във връзка с казаното до госпожа Аяла Сендер? Да, благодаря, господин председател. Мисля, че господин Вали и госпожа Ела Сендър взеха отношение по този въпрос. Проистичат от всичко това четири теми, които са особено важни за тази комисия. Първо става дума за риска от е, държавен дълг и факта, че агенциите за кредитен рейтинг – ще издават рейтинг за ценните книжа на държавите членки. Нашите доклади са отразени в приложение 4 и също таблица 4 в приложение 3. Там можете да проследите някои от дейностите, които са извършени от ЕСМА за установяване на риска в тази връзка. Става дума за много чувствителна материя и смятам, че това беше решаващо да се избере настоящия подход. Всъщност, преминахме от една саморегулираща се индустрия към една агенция, подчинена на публичното право, която изпълнява регулаторни функции. Още една тема, която беше засегната, е свързана с политиката на Европейската Централна банка. По този начин на практика се отежнява достъпа до пазара, особено на малките е, рейтингови агенции. Това сме включили в доклада и има много подробен отговор от страна на Европейската Централна банка. Там се подчертава, че ползвателите на рейтингови агенции разполагат със стандарти за различни сфери, например за собствените системи, обаче ние смятаме, че Европейската Централна банка тук предлага процедура за регистрация и одобряване на рейтинговите агенции. В САЩ става нещо различно. Не всички агенции, регистрирани е, от ЕСМА могат да бъдат разглеждани като подходящи за системата на еврото. Ние не предлагаме специфични препоръки в тази връзка. Смятаме обаче, че има достатъчно поле за действие, за да може Европейската Централна банка да се адаптира към критериите на ЕСМА. До толкова, доколкото ЕСМА е органа за е, регистрация в Европейския съюз. Това е материя, при която законодателят в крайна сметка би могъл да си помисли за възможни решения за бъдещето. Има още една точка, която беше засегната тук. Става дума за средствата на агенцията. Сметната палата посочва, че с наличните средства ЕСМА може да има трудности при изпълнение на всички задачи, проистичащи от регламента. Всъщност това е обект на открит диалог. Агенцията и регулаторният орган трябва да вземат предвид това. Става дума за преработка на мандата на ЕСМА и свързано с това коригиране на наличните средства. ЕСМА се финансира не само от бюджета, а и от такси, които събира от агенциите. Що се отнася до последиците от е, договореностите на съвета от е, е, последната седмица и как ще се отрази в доклада, аз в началото посочих, че Сметната палата е изготвила доклади по две нови финансови агенции, които бяха създадени както Европейския банков орган, така и органа за пазарен надзор. Но не можахме, естествено, в нашия доклад да вземем предвид е, възможно споразумение на Европейския съвет, просто защото това беше постигнато по-късно. По отношение на тези агенции, които извършват надзор на пазарите и продължавам на английски язик. Very... Във връзка с ЕСМА сме много удовлетворени от взаимодействието, което установи органът с нас. Проведохме ежегодната състезателна процедура с цел изясняване на фактите. Радваме се, че органът приветства нашите препоръки Вече казах, че работата му е поставена на стабилна основа, но според нас органът ще работи по-добре, ако изпълни нашите препоръки. Председателят благодаря. И накрая ще дам думата на докладчика господин Вали за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа благодарност на представителите на Сметната палата и на ЕСМА за проведеното разискване. Искам да благодаря и специално на колегата Аяла Сендър за въпроса за възможен Брексит. Да, е, тук разбира се трябва да проучим нещата. Интересно е да се проследи как една суверенна държава, която е, суверенно взема решения във връзка с своята валута, възлага задължения на други държави, които се намират в трудно положение. Нека да видим как агенциите ще реагират. Нека да изчакаме бъдещето. Това е чисто политически въпрос – това може да се направи като заключение от доклада. След това, що се отнася до риска за държавна защита, тук ще трябва да има достатъчна прозрачност от страна на агенциите. А що се отнася до процедурата, тя е много мощен инструмент при определене на рейтинга и, както беше казано, може да окаже въздействие върху психологическите нагласи сред населението. Когато се види, че дадена страна има определен рейтинг и тази страна се намира в криза. Всъщност рейтингът е израз точно на това. А що се отнася до трудния достъп до пазара за по-малките рейтингови агенции. Тук вече ще трябва да си помислим за някои неща, но Сметната палата взе отношение по този въпрос. Смятам, че тяхното мнение е напълно приемливо. Що се отнася до необходимите средства за поддържане на тази нова система на регистрация и надзор – ще вземем отношение по това в процедурата по освобождаване от отговорност и в становището на ЕКОН. Винаги трябва да има достатъчно добра обосновка за допълнителни средства, когато се изискват такива. Това всъщност и препоръките на парламента и това, което е посочено в водещите комисии Конти и ЕКОН. Благодаря на всички за вниманието. Председателят, благодаря, господин Вали. Надявах се, че на заседание на нашата комисия няма да чуя думата Брексит, излизане на Великобритания от Европейския съюз, но като че ли сега тази дума се използва, за съжаление, повсеместно. Последната точка освобождаване от отговорност за 2014 година на съвместните предприятия. Докладчик е господин Маринеско. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Както знаете, става дума за 8 доклада за съвместните предприятия, сред които са Артемис, ИТЕР и още две. Останалите четири СЕСА и останалите четири като СЕСАР и други. Първо ще говоря за ЕНИАК, Артемис и Ексел. ЕНИАК и Артемис се сляха в Ексел през юни 2014 година. За тях са издадени аудиторски становища с резерви, тъй като последващите одити са извършени в съответствие с националните правила. Поради това Националната сметна палата не може да установи дали са били извършени надлежно. Процентът на грешки е под 2% във всяка държава членка, но има разлики между нормативните уредби в отделните държави членки. Има разлики и между нормативните уредби на държавите членки и европейското законодателство. Поради това Националната сметна палата не може да постанови дали одитите са били извършени надлежно. Според мен Excel би трябвало да бъде освободен от отговорност, тъй като започна работа през 2014 година и получава средства по Хоризонт 2020 по различни правила – Трябва да видим какво ще направим по отношение на Артемис и Ениак. Може би ще намерим решение. Вероятно ще трябва да отложим до есента, за да може Excel да намери решение. Тъй като тези две структури вече не съществуват, така да се каже. Трябва да се намери решение. В противен случай Excel в продължение на още две години ще получава становище с резерва тъй като ще трябва да се справи с средствата, които не са изразходвани от другите две структури. По въпроса за ИТЕР има много забавения. В доклада на Сметната палата се посочва, че има някои проблеми с дейността на ИТЕР през 2014. Едновременно с това очакваме да се изготви програма от ИТЕР. Бе отложено вземането на решение от главния ръководител. Вероятно тази програма ще бъде одобрена през месец юни. До тогава ще бъде извършен анализ от страна на независим експерт. Мисля, че трябва да отложим освобождаването от отговорност, за да може съветът на ИТЕР да излезе със своето одобрение през месец юни. Трябва да изчакаме, за да видим как ще се стекат събитията във връзка с това много важно предприятие. Аз лично съм против инициативата ИТЕР, но трябва да направим всичко възможно, за да приключи работата по нея. За останалите съвместни предприятия, съвет, палатата е излязла със становища без резерви, като има някои уточнения от нейна страна. Към момента нямам какво да кажа във връзка с освобождаването от отговорност на останалите съвместни предприятия. Както казах, Сметната палата е излязла със становища без резерви. Имам обаче някои бележки, по доклада на Сметната палата. В момента са на лице Хоризонт 2020 и седмата рамкова програма. 2007 бе една по-особена година, тъй като тогава започна втория цикъл на работа по всички съвместни предприятия с изключение на ИТЕР. Затова в доклада би трябвало да се съдържа някаква информация за първото поколение съвместни предприятия. За това колко са изразходили, колко се очаква да бъде изразходено. Само в 2-3 доклада се предвижда нещо по този въпрос. Във всички бъдещи доклади трябва да разполагаме с такава информация, тъй като има още две години до 2017 и съвместните предприятия могат през тези две години да изразходват средства по седмата рамкова програма. Трябва частните партньори да предоставят необходимите парични средства под формата на апортни вноски. Трябва да има яснота по отношение на апортните вноски. Поради това благодаря за подробното изложение за съвместните предприятия. Първо ще дам думата на господин Пош. Благодаря, Дерек. Благодаря, Дерек. Уважаеми колеги, уважаеми е, господин докладчик, искам съвсем накратко да направя някои коментари от хоризонтален характер. Може би следващата година ще трябва да се помислим дали докладчикът по съвместни предприятия да не изготви един хоризонтален доклад, където да бъдат изложени хоризонтални въпроси. По този начин мисля, че докладите по съвместните предприятия ще станат по-прозрачни. Имам предвид, че ще бъдат посочени отделните точки по FP7 и Хоризонт 2020. Те се споменават всеки път. Освен това, аз не съм съгласен с докладчика при насочването на средствата, когато става дума за освобождаване от отговорност 2014 година. За 2015 и 2016 година също ще взема отношение по тази въпрос. Трябва да посоча, че става дума за общ център за подкрепа на съвместните предприятия Common Support е, Center и си задавам въпроса какъв е, е опитът на този център във връзка с е, сътрудничеството с съвместните предприятия. Може би комисията може да предложи повече информация, за да се подобри ефективността. Между другото, докладчикът е много критичен по отношение на доклада на Сметната палата. Той посочва, че големи части от доклада просто се повтарят и че липсва важна информация. Разбирам, че тук не трябва да се извършва двойна работа, че може да се ползва информация от общо валиден характер от миналото и че тя не трябва да се повтаря. Добре е, че е налична такава информация, обаче може тя да бъде обработена по по-достъпен начин за парламента. Смятам, че Сметната палата е надежна институция, въпреки че надежността на Сметната палата много често се свързва с надежността на Европейския съюз, поради което аз си пожелавам при приемането на доклада да се изказват по-малко критики. А иначе отделните съвместни предприятия, тук съм съгласен с докладчика, ние заедно с докладчиците в Сянка проведохме среща и с изключение на две съвместни предприятия, мисля, че още на първи кръг можем да ги освободим от отговорност. Благодаря, господин Шолтес. Има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря по една тема, която много се обсъждаше в рамките на последната година. Проекта ИТЕР. Лошо управление и поемане на рискове доведоха до отлагане на освобождаването от отговорност през последната година и тези пропуски все още са на лице днес. И това е жалко. Повечето от проблемите, които очертахме миналата година, все още съществуват и Сметната палата установи, че все още има забавения по отношение на изпълнението за 2014 година. Тези забавения стават все по-големи и бюджета расте главоломно. Групата за вътрешна проверка за 2014 година установи, че графика на работа не е реалистичен, има и други проблеми, все още изчакваме плана за действие, трябва той да се публикува. Трябваше да го получим през юни 2015 година, имаше отлагане за ноември 2015 година сега се говори за средата на настоящата година. Ето защо нямаме данни относно сроковете за работа и необходимото финансиране. Въпросът е защо тази информация не се дава на широката общественост. Въпреки, че директора представи предложенията и предложенията бяха приети в рамките на ИТЕР. Мисля, че трябва да отложим освобождаването от отговорност и да изчакаме да се появи плана за действие. Искам да разбера какво смята Европейската комисия по този въпрос. Има ли комисията план за действие? Видяли ли са такъв план? И дава ли е комисията зелена светлина за подобен план? Благодаря. Uh, Благодаря. Не мисля, че има представители на съвместните предприятия. Има колеги от комисията, които може да кажат нещо. А, има представител тук отзад. Бихте ли се изказали първи? Имаше въпрос към комисията относно а, сливането за енергията. Може би въпроса не е към мен. Мога да коментирам позицията на Сметната палата. Но, но, но искам да разбера какво смята комисията за плана за действие на ИТЕР, казва господин Шолтес. Бихте ли изключили микрофона си, казва председателя. Въпросът е към комисията и не към вас. Благодаря. Аз съм Булуеб от е, ГД е, наука и развитие. Ние следим това досие, макар че не отговаряме вече за него. Има план, представен от директора на ИТЕР към съвета на ИТЕР, но, но комисията отхвърля този план, защото няма яснота. И ето защо няма осведомяване на широката общественост. Не сме осведомили и вас. Имаше някакви конкретни цифри, но комисията не ги приема. Ще трябва да се работи допълнително. Другия въпрос, каква е връзката с освобождаването от отговорност? Обещаваме, че ще дадем информацията, когато има споразумение по, по нея. Няма нужда да забавяте освобождаването от отговорност заради тази информация. Тя ще се появи така или иначе. Ще получите тази информация когато тя се, се появи. По другите доклади, благодаря. Добре е, че освобождавате от отговорност, ще предложите освобождаването от отговорност за всички агенции с изключение на ЕНИАК и Артемис. За нас е, те са проблем. Няма какво да направим в това отношение. Excel, знаете, поема юздите тук. Те също са в трудно положение. Да се надяваме, че ще има някакво развитие. Дали ще окаже някакво въздействие отлагането на освобождаване от отговорност? Не за Еняк и за Артемис, защото правната рамка е решена преди достатъчно дълго време и няма какво да добавим повече. Господин Шолтес. Имаме сериозни притеснения относно информацията, затова предлагам освобождаване от отговорност да се отложи, що се отнася до 2014 година. Тъй като имаме мнението на Сметната палата и току-що чухме и вашия отговор. Той показва, че имаме сериозни проблеми. С някои подробности трябва да има допълнителна яснота. Много е трудно да говорим за широкия контекст тогава, когато липсва информация за плана за действие и за конкретните дейности. Благодаря. Hey, uh, debate, please. дам думата на господин Маринеско, за да приключим дебата. Няколко думи за 2014 година. Това беше първата година за второто поколение съвместни предприятия. Те работят с пари от седмата рамкова програма. Това означава, че плана за плащанията е внесен през 2013 година, що се отнася до дейностите по седмата рамкова програма. Така че трябва да видим колко ще са средствата за поети ангажименти, колко средства са платени на, на, на практика с цел подобряване на, на дейността. В същото време тези предприятия получават средства по Хоризонт 2020. Те работят в тази рамка. Искам да подчертая, че става дума за два отделни бюджетни реда за всяка конкретна година. Седмата рамкова програма и Хоризонт 2020. Някои от предприятията вече са организирали тръжни процедури, значи има заделяне на средства, поемане на, на финансови ангажименти, но те още не са били платени. Е, така че трябва да знаем колко в крайна сметка са били определени като ангажименти, средства за поемане на ангажименти, колко са били платени на практика и така нататък. Така че ви моля вие да, да намерите тази информация. Повечето от съвместните предприятия ясно са разписали кои са ангажиментите по седмата рамкова програма, кои са плащанията по, по седмата рамкова програма и съответно кредити за плащане и за поети ангажименти по хоризонт 2020. За някои предприятия обаче процентите за ангажименти и за конкретни плащания не, не представят действителността. По отношение на програмата а, сливане или синтез за, за енергия в рамките на ИТЕР – тук се иска независима оценка. В момента тя се изготвя, ще бъде готова през април и ще бъде представена през юни. Така че ще видим какво ще стане, дали ще има одобрение в съвета или не. В съвета на ИТЕР имам предвид. В същото време трябва да кажа, че повече от 85% от работата в ИТЕР е била възложена на националните агенции, което означава, че проекта много е напреднал, организацията на работата се промени, имаше напредък и то е значителен, но когато 80% от дейността вече е разпределена към националните агенции. Да, това е нещо добро, но, но, но трябва да се види какви са исканията за допълнителен персонал, за, за допълнителни средства и така нататък. За да определим дали в крайна сметка тази дейност ще се счита за, за правдоподобна. Председателя. Всъщност аз казах, че Мариан Жан Маринеско ще приключи дебата. Извинявам се, ако съм пропуснал някой колеги. Ще ви дам думата, ако искате да кажете нещо много съществено. Не, добре. Няма проблем тогава, само ще съобщя крайния срок за внасяне на изменения 4 март, 12 часа на обяд, приемане е в Комисията по бюджетен контрол 22 или 23 март и приемането в пленарна зала през април, за съжаление микрофона на председателя беше изключен за секунда и не можахме да чуем точната дата. Така приключваме работата за днес. Не казвайте на госпожа Гресле, на председателката. Не й казвайте, защото иначе тя ще продължи заседанието допълнително следващия път, за да компенсираме приключването по-рано днес. Благодаря ви за това. Гласуването ще е в 9 часа. Моля да не забравяте картите си.